Добро утро, дами и господа. Нека да започнем. At the outset, I have one announcement. Имам едно съобщение, което ще направя и то е следното. Необходими са ви картите за гласуване тази сутрин, така че ако обичате, подгответе ам, картите си за гласуване. I would like to, now to inform you. Искам да ви информирам за решенията взети от координаторите относно назначаването на докладчици господин Марин Апинто е назован за докладчик за снемането на имунитета на данника. Господин Андрей Дуда е докладчик по доклада за снемането на имунитета на Сергей Станишев. Госпожа Хайди Хаутула отговаря за доклада за снемането на имунитета на Шехон Лаврие относно постоянните докладчици за правните основания госпожа Хаутула, субсидиарността госпожа Хорара, за спорни въпроси господин Кавадя, за комитологията делегирането на законодателни права и делегираните актове. Отговаря господин Сайер за кодификация и преразглеждане господин Машталка. Then for... Докладчици по становища също бяха определени. Беше решено доклада за Европейската прокуратура да бъде изготвен от СИД. Това е средносрочния доклад. Прозрачност, отчетност и ам, почтеност в европейските институции. Доклад, който ще бъде поет от председателя относно проекто резолюции. Координаторите решиха да има становище под формата на писмо съгласно е, правило 133 има е, проекто резолюции от госпожа Бизото 3 ноември 2014 година. Става въпрос за несъвместимостта на фискалния пакт с договор от Лисабон. Координаторите взеха предвид и проекто резолюцията от Алдрето Патричило, о който резолюция, която е подадена на 8 януари, става въпрос за приемането на Европейския орган. Координаторите решиха да поискат посещение на органа по патентите в Мюнхен през втората част на 2015 година. Бенуа Батистели е представител на а, този орган. Решението също е свързано с създаване на работна група, която се занимае с правния въпрос, свързан с развитието на роботиката. Госпожа Делво е докладчик. Освен това, координаторите решиха членове на Инта и членове на секретарията на Инта да бъдат поканени да участват в работата на работната група по авторските права в зависимост от темата, която се обсъжда на отделните заседания. Uh, the coordinators are... Координаторите решиха да помолят ам, Policy Department да организират семинар, свързан а, с политическия опит в Европейския съюз. Графика за посещенията през 2015 година беше прият от координаторите. Посещение в Латвия Точните дати ще бъдат предложени. Посещение в Гърция от 18 до 20 март. Посещение в Швеция от 8 до 10 април. Посещение в Вашингтон от 8 до 10 април. Посещение в Хага от 5 май на 5 май и посещение в Киев на 8 и 9 юни. Правната служба трябва да подготви презентация на становище 2.13 през, фебру... през февруари ще бъде направена тази презентация на дело 2 наклона черта 13 Става въпрос за някои възражения за членство към Хартата за човешките права. Комисиите Тран и ИТРЕ искат да организират на 24 март семинар, свързан с смяната на лятното часово време. Заседанието на координаторите ще се проведе на през сутринта на втория ден от въпросното заседание. Това са решенията на координаторите. And now we pass to point number 12. Преминаваме към точка 12. Госпожа Хаутула, ако иска да вземе думата, защото тя отговаря за следните точки, свързани с Хакската конвенция. Ако се съгласна, ще гласуваме за тези точки анблок и след това да вземате думата. Сега първо госпожа Хаутула. Благодаря, госпож... господин председателю, за въпрос за точки 12 до 19. Няма да изменяме докладите, защото съвета имаше достатъчно време за да постигне решение и затова си имам основание да не одобрявам измененията, защото ще се проточи времето за приемането на декларациите, на докладите. Мисля, че госпожа Ханибъл ще се спре на нещо по-подробно. Е, проведохме оживени дискусии, свързани с капацитета на някои от страните и дали те са изпълнили своите задължения, свързани с Хакската конвенция за отвличане на деца. Аз смятам, че по принцип можем да гласуваме. Госпожа Адибъл благодаря, господин председател. Аз също съм съгласна, че можем да гласуваме. Аз също съм безпокоена за някои от държавите членки. Необходимо е да бъдат изпълнени съответните изисквания съгласно Хакската конвенция, защото, както знаем, държавите членки имат своите задължения. Също се извършва оценка на държавите, с които трябва да се подпише споразумение и а, задълженията са с обвързващ характер. Относно оценките, нищо все още не е изложено черно на бяло. Някои от тези страни нямат съответните процедури и разпоредби, които да са функциониращи. Има и гледна точка по въпроса от страна на Европейският правен институт. Разбира се, желанието е по-бързо да се присъединят страните към конвенцията, но трябва да сме наясно с ситуацията в страните, за които говорим. Затова предлагам да проведем изслушване по тази, по тази тема в близко бъдеще, за да обсъдим темата в по-големи подробности и да видим как ще се процедира за напред. Когато проведем тази среща в Хага, можем там на място също да споменем а, темата за конвенцията. Добре, преминаваме към гласуването. Първо ще гласуваме за измененията към член първи. В, за уводната част става дума. Изменени от господин Джамбаски. С вдигане на ръка. Становището на, на докладчика е отрицателно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Благодаря ви. Сега ще използваме нашите карти за гласуване. Гласувайте по проекта доклада като цяло. Моля, гласувайте. Everybody voted. No. Всички ли гласуваха? There's... There are too many people voting. Uh, There's one too many EPP and one too many ALDE voting. Uh-huh. Uh, I have the information that there are too many people voting. Прекалено много хора гласуват в момента. Двама от ЕПП и един от АЛДЕ са в повече.

Приема се. Трябва да гласуваме още веднъж електронно по проекто законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Everybody voted. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Adopted. Приема се. Поздравление за госпожа Хаутула. Thereby we go to point now. Преминаваме към точка 20. Насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията. Думата има докладчикът. Uh, Объркана съм защото аз мислих, че ще одобрите и мандата за взимането на решението. Мисля, че можем да гласуваме. Да, ако няма нужда от допълнителни коментари, можем да продължим към гласуването. Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Everybody voted. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Now, uh, we are going to vote ще гласуваме по 21 точка проверка на пълномощията. Искам да кажа, че някои параграфи са оттеглени от проекто доклада. И това е отбелязано на списъка за гласуването. Така че този път ще гласуваме за вдигане на ръка. The, okay, the final vote will be electronically. А окончателното гласуване ще е електронно. Така че, параграф четвърти. Кой е за? Против? въздържали се. Двама въздържали се, приема се. Можем да преминем. Преминаваме към изменение четвърто, параграф 7. Кой е за? Против? Въздържали се. Двама въздържали се. Приема се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Е, Шесто изменение. За против, въздържали се. Amendment 8. Yes, uh, yes. Amendment 8, uh, who is in favor? Изменение 8. Кой е за? Против? Abstentions. Въздържали се. Приема се. Uh, vote on, on, uh... Можем да гласуваме изменение от 9 до 15 наведнъж. Кой е за? Против? Въздържали се? And I have to след това имам устно изменение. Това е изменение първо. Господин Филип Брамбурс имаше мандат, който приключи на 21 декември 2014. Кой е за? Против? Въздържали се? Сега гласуваме по целия доклад. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Okay, I close the vote. Край на гласуването. Приема се. Така че се поздравявам сам себе си. Okay, uh, 22, yes. Yeah, just one single Uh, number 20. Точка 22. Гласуваме веднага. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега преминаваме към точка 23. Европейска процедура за искове с малък материален интерес и Европейска заповед за плащане. Госпожа Герингер има думата. Благодаря, господин председателю. Извинете, госпожо Герингер. И процедурен въпрос ли имате? Да, имам процедурен въпрос. След гласуването искам да ви помоля точка 34 да бъде отложена, ако това е възможно. yes, I think, that is, that is viable or to do it. Да, да разгледаме тази точка преди обяд, като последна точка преди обедната почивка, ако това е възможно. Yes, yes, yes, before. Thank you very... Да, така да направим. Госпожа Герингер, имате думата. Благодаря, господин председателю. Искам да ви представя измененията, свързани с доклада за исковете с малък материален интерес и този доклад се съдържа Европейската заповед за плащане. 86 изменения имаше. Благодаря ви за положените усилия. Много изменения са добри, допълващи и допълват предложението на комисията всъщност. Откъде идва предложението за новия регламент? Комисията като цяло е на мнение, че проблемите, които възникват, са свързани с недобрите решения, когато има спорове, свързани с малък материален интерес. Това може да се промени. Става въпрос за малки а, суми по принцип и има случаи, които са с трансграничен характер, някои не. Освен това, прекалено малко се знае за това по какъв начин действат съдилищата в другите държави членки. необходима е по време на съдебното производство, да се подсигури устен превод, необходим е и писмен превод за документите. С други думи, необходимо е да създаде един ефективен механизъм за решаване на спорове от такъв характер. Ето защо беше изготвено и предложение от комисията. В моя доклад аз давам редица предложения. Чрез измененията доклада е допълнен и смятаме, че предложението е добро, може да функционира в сегашната си форма. Процедурата, свързана с малък материален интерес, трябва да е по-разбираема за гражданите. Този начин на решаване на спорове трябва да е по-достъпен за гражданите и те трябва да имат достъп до информация на собствения си език. От 25 5.11.2011 година и има решение свързано с исковете с малък материален интерес. Стига се до заключението, че този начин на разрешаване на спорове не се използва достатъчно. Съгласна съм с предложението на комисията, а именно исковете с малък материален интерес, когато са трансграничен характер, имат прак от 10 000. Иначе друг прак има в размер на 20 000 евро. Когато говорим за малки и средни предприятия, По-голямата част от проблемите са свързани а, с искове, а, които са над 2000 евро. Трябва да улесним МСП, когато а, са включени в такива трансгранични а, спорове. Ако сложим такъв прав, прак от 10 000 евро, ще разрешим много от а, затрудненията. О, един коментар имам свързан с някои недоразумение. По отношение на термина искове с малък материален интерес, може в някои случаи да се стигне до ам, заблуда. Ам, има искания прага да се ам, свърже с минималната работна заплата, защото за някои страни този прак от 10 000 евро е много висок. В Обединеното кралство може да говорим за 10 000 а, британски паунда. Освен това и определението малък материален интерес също трябва да бъде изяснено. И може би би, е, част от определенията трябва да бъдат сменени. Да се казва искове до 10 000 евро, а да не се казва искове с малък материален интерес. Право да се казва искове до 10 000 евро. Това да е прага. Разбира се, ще има и конкретни а, последици. Не става въпрос тук само за индивидуални случаи, ами Става въпрос за малките и средни предприятия, които могат да се възползват от тази процедура. Има изменение номер 30. В него се посочва друг прак за физически лица и за малки и средни предприятия. Може е, да има и такова условие, но нещата ще бъдат осложнени. Затова смятам, че е по-важно правилата да са прости и ясни за всички, както и за МСП, така и за физическите лица, които искат а, е, да се възползват от процедурата. Относно таксите, това също е една спорна тема ние не а, слагаме горен прак на това колко високи могат да бъдат съдебните такси. Това е решение, което трябва да бъде взето от държавите членки. Но парламентът би трябвало да препоръча съдебните такси да бъдат възможно най-низки и да бъдат съразмерни ам, с, с самия иск. Защото ако такси са прекалено високи, иска е нисък, няма да си заслужава въобще ам, стартирането на европейската процедура. И така ще се стигне до там, че гражданите няма да се възползват от своите права. А, освен това стои и въпросът с, ам, свързан с ам, минималните единни ам, съдебни такси да се Тук целта е да се обхванат многото искове е, с много ниска стойност. Да се заложи на такса от 35 евро за тези минимални е, искове. Е, тези искове с ниска стойност. Освен това, съдебните такси би трябвало да се заплатят в банката или по банков, или, т.е. по банков път или чрез карта. Начинът на, този начин на плащане все още не е регламентиран и това също е свързано с проблеми. Е, част от проблемите са обхванати в предложението на комисията. В е, изменение 72 се предлага съдебните такси които са свързани с исковете с малък материален интерес, да бъдат аналогични на а, тези такси, които а, се изискват при ам, процедури от подобен характер на национално ниво. И таксите при трансгранични ам, съдебни а, спорове да са аналогични на таксите, които се изискват при, а, от съда при националните съдебни спорове. Освен това, има изменение свързано с оказването на помощ при попълването на формуляра. Би било трудно това предложение да бъде а, одобрено от съвета, но можем пък да опитаме. Има други изменения, които са свързани с изпълнението на регламента. Е, целта е да се постигне компромис и държавите членки, разбира се, трябва да има достатъчно време, за да могат да транспонират регламента. Има, освен това, част в регламента, която предвижда провеждането на видео конференции и съответно трябва да се създаде необходимата инфраструктура противен случай няма как да се изпълни това условие от регламента. И така, накратко, това беше, което исках да ви кажа. И сега се радвам да чуя вашите коментари. Ще работим съвместно за напред за постигането на компромиси, за да можем да приключим работата по доклада и то на време. И този е, доклад има успех по време на латвийското председателство. Благодаря. Има ли желащи да се изкажат? Госпожа Ханибал. Благодаря на докладчика. Пределно ясно. Е, и съм съгласна практически всичко, което се каза. Единственото допълнение, което бих направила е въпроса за осведомеността. Понеже процедурата не винаги се ползва в достатъчна степен, просто защото хората не са достатъчно запознати е, с това производство. Е, така че трябва да помислим по повод на измененията и допълненията, да, да кажем нещо за, за просветата, за, за разпространяването на информация за това производство. Благодаря, господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, поздравявам още веднъж госпожа докладчика за нейната работа по този регламент Бих искал да заявя, че разделянето на праговете за допустимост на иска за юридически и физически лица отговарят в голяма степен на економическата действителност. Увеличаване на прага над 10 000 евро би било трудно приложимо, имайки предвид, че говорим за искове с малък материален интерес. Считам също, че трябва максимално да избегнем възможностите за допълнително учредяване на компетентност на съдилищата по отношение на делата, които могат да бъдат разглеждани по реда на националните производства. По този начин, когато елементи като местопребиваване на страните и седалище на компетентния съд са в една и съща държава членка, тогава е по-логично искът да бъде подаден там. Така ще бъдат избегнати така наречения форум шопинг. Относно видеоконферентните връзки, когато страната, която следва да бъде изслушана е с место пребиваване в друга държава членка, различна от държавата членка на компетентния съд, тогава трябва да може устното изслушване да се провежда чрез видеоконферентна връзка. Бих искал да добавя, че ние трябва да стимулираме съдилищата да осигуряват такива средства за комуникация от разстояние. Ето защо предлагам съдилищата да имат разумен срок от две години, за да се оборудват с такава техника. Благодаря ви за вниманието. Mr. Господин Буда. Благодаря, господин председател. Приветствам, поздравявам докладчицата. Е, смятаме, че е напълно необходимо е, абсолютно необходимо е да се осведоми широко обществеността за наличието на тази възможност важно е да, да се каже, че тази процедура, това производство може да се прилага само когато искът има чуждестранен елемент. Тоест, когато е компетентен съд в държавата членка по местонахождението на иска, то процедурата не би следвало да се прилага. Трябва, трябва да настояваме за чуждестранната привръзка. Сега, що се отнася до праговото равнище за юридическите лица и приравнените на тях, е, прагът трябва да бъде по-висок в сравнение с праговите равнища за физическите лица. Освен това, Би следвало да търсим и някаква форма на превенция, а не просто средство за защита е, по съдемен ред. Понеже е, може да се злоупотреби с е, този регламент. В такъв смисъл, че едно дружество може да се отклони от е, задължението си по отношение на друго е, дружество. А ако е добре известно, е, че съществува такава възможност при съответното прагово равнище, то плаците ще се въздържат от недобросъвестно поведение. Що се отнася до срока, за привеждане в сила, разумно би било да се предвидят 12 месеца. 6 месеца би било крайно нереалистично. Най-малкото не може да се организира обществената поръчка за електронното оборудване. Та 12 месеца ще бъде един по-разумен срок в тази връзка. Благодаря, господин Оспаских. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата и на колегите, внесли изменения и допълнения. Подкрепям определено измененията, които диференцират юридическите и физическите лица. Сега е, далеч по-ясно става, че производството ще бъде приложимо не само за търговските дружества, а и за всички граждани на Съюза. Е, и измененията, свързани с праговите равнища, са от значение тук. Смятам, че би било полезно наистина да се въведат различни прагове за физическите и за юридическите лица съответно – и бих предложил 10 хиляди да останат за юридическите, а за физическите да определим праговото равнище на 4-5 хиляди. И една друга група изменения е свързана с видовете искове. Нали, дали става въпрос за всички искове или само за исковете с международен елемент – както предлага комисията, или пък за случаите, в които местонахождението на страните предполага презграничен характер на искът. Полезно би било това производство да е максимално широко приложимо. Това би било, то, то, във всеки случай би било по-просто, по-бързо, и по-ефтино в сравнение с всички други действащи към момента производства по национално законодателство. Ето защо аз не бих подкрепил ограниченията на полето. Изказвам се в подкрепа на идеята за максимално широко прилагане на електронни средства за съобщения. Що се отнася до разноските, разрешението, което се предлага, определено би насърчило държавите членки в края на краищата да модернизират своите съдилища в съответствие с изискванията на 21 век. Така че срокът би трябвало да бъде разумен, но максимално кратък за това. По-нататък благодаря. И аз, господин председател, поздравявам докладчицата за отличния доклад. Три е, бележки имам. Съгласна съм с госпожа Ханибол. Твърде често е, това производство не се прилага, тъй като не се познава. Е, така че всякакви изменения, които бихме предложили, във всеки случай следва да се съпровождат от е, някакви мерки за е, популяризиране. По-нататък, що е то е, малък иск или иск с малък материален интерес? Британската позиция определя големината на иска на 12 000 лили стерлинги. Това обаче не съответства на положението в различните държави членки. Значи от 3500 евро сега да се стигне до това, което предлага Великобритания, е неуместно. В край на краищата малкият материален интерес е и относително в зависимост от економическото положение и средните доходи. Ако вземем средните месечни доходи, имаме държави членки, в които е, средните месечни доходи са няколко стотин евро до държави членки, в които те са няколко хиляди евро. И ако вземем е, едно производство, което ще се прилага както за малки и средни предприятия, така и за дружества с ограничена отговорност, а и за физически лица с неограничена отговорност и далеч по-малко средства, определено трябва да си даваме сметка за социално-економическата обстановка. По тази причина подкрепям идеята да се разграничат праговите равнища за юридическите и за физическите лица съответно. И накрая е, събирането на доказателства по електронен път. Това е, според мен, бъдещето за всяка една съдебна система. Давам си сметка обаче, че не във всички държави членки е, са натрупани достатъчно средства, достатъчно ресурси е, за решаването на тази задача. Ето защо бих подкрепила срок от 12 месеца за изпълнение, а не 6. Благодаря. Господин Лебето. Благодаря, господин председател. Държа да заявя, че съм определено за е, регламентацията на малките презгранични е, искове. Е, тя не засяга фактически националното съдопроизводство, доколкото се отнася единствено за презграничните искове. По-настоящем наистина твърде малко се прилага процедурата. Гражданите твърде неохотно отстояват правата си за исковете под 2000 евро. Е, наистина такава възможност вече има. Зле се познава, споделям казаното от колегите и трябва да се популяризира. Подкрепям повдигането на прага на 10 000 евро, тъй като е, е, наистина по-голямата част от презграничните спорове е с материален интерес над 2000 евро и по-настоящем. От друга страна обаче аз съм против идеята, лансирана тук от няколко колеги, е, за разграничаване на праговете по физическа или юридическа личност. Лоша идея е тази. Според мен споделям становището на госпожа докладчицата. Няма да можем да упростим нещата, имайки предвид, че производството едва се познава и по-настоящем, ако въведем а, такова разграничение. Е, и най-сетне, знаете, аз съм човек настроен отрицателно към Европейския съюз. Аз съм привърженик на Европа на националните държави. Но въпреки е, това съм за този регламент, тъй като и в междудържавните отношения възникват такива видове искове и аз мятам, че това производство ще надживее Европейския съюз. Следващ е, докладчицата. Благодаря ви, колеги, е, за всички бележки. В предложението на комисията се съдържа текст за популяризиране на производството. Обаче, ако желаете, бихте могли да допълните в този смисъл е, текста, тъй като добрите идеи никога не са излишни производството не би трябвало да бъде прекомерно тежко и прекомерно скъпо, да не, да не отблъсква евентуалните ползватели. От друга страна обаче е, не трябва да остава и непознато. Сега, що се отнася до исковете с малка цена или малък материален интерес, наистина тук говорим единствено за трансграничните или презграничните спорове. Не е уместно тази процедура, това производство да се прилага за спорове между лица, пребиваващи на територията на една и съща държава членка. Наистина, става въпрос за е, такива елементи с участието на поне две държави членки. А разбира се, някой, някой ден в зависимост от това как потръгнат нещата, ще можем да диференцираме според социално-економическата обстановка в една или друга държава. И тогава ще го отчетем. Наистина един латвийски гражданин, който има делови отношения с един британски е, гражданин, е, е, е заинтересован, напротив, прагът да бъде по-висок, въпреки че е, произхожда от страна с по-низки доходи. Защото в край на краищата е, е, изоставащите економически държави членки лека по лека ще наваксат. Ето да вземем Полша, която през последните 10 години отбелязва забележителен економически растеж. В край на краищата ние изработваме уре за един ден по тази причина смятам, че 10 000 евро като прагово равнище е, трябва да се запазят. А, а, що се отнася а, до това видимо противоречие между понятието малък и праговото равнище, просто можем да пропуснем определението малък, да кажем, че става въпрос за искове е, на стойност до 10 000 евро. А, сега, наистина, гражданите трябва да бъдат добре осведомявани, за да упражняват правата си. Разбира се, е, гражданият потребител трябва да бъде достатъчно осведомен още когато встъпва в дадени е, е, делови отношения. Що се отнася до е, е, споровете или исковите, попадащи в приложното поле на регламента, текстът на комисията е изчерпателен. Е, пункт по пункт, наистина, и е по-добре определението да е позитивно, отколкото негативно. Тоест, в приложното поле да се посочат исковите, които попадат в него, а не у нези, които не попадат. И аз не смятам, че има какво да се добави по, по тази причина и, и няма изменения и допълнения. Аз бих искала да, да се въздържим от такива. Да не осложняваме прекомерно нещата. По-нататък е, смятам да е, ви предложа компромисни изменения и допълнения. Ще Работим заедно с докладчиците в Сянка. Бих искала е, текстът е, да се ползва с максимална подкрепа, отчитайки, разбира се, в максимална степен вашите бележки. Но а, все пак в текста вече е, е заложено немалко. Други неща са очевидни е, в контекста на европейското право и, и не е нужно да бъдат, да бъдат повтарени. Е, така е, е, ще нарушим прегледността на текста. Ако го допълваме с неща, които така или иначе са известни. Благодаря. Можем да пристъпим към 24-та точка от дневния ред. Давам думата на господин Кавада, докладчик. Извинете, не става въпрос за своеобразен процедурен въпрос, господин председател. Не, не, не знаех, че нашата комисия ще се превръща в своеобразна лаборатория за охлаждането на климата на Земята трябва да обърне внимание на службите, които се занимават с отоплението в сградата че не сме хора свикнали с климата на Северния полюс. Не може ли веднъж завинаги да се уреди този въпрос? Наистина много е студено тук и не ми се ще е да трупам сметки на здравноосигурителните е, системи е, у нас с е, лечения за, за простудни заболявания. Добре, разбирам ви, господин Карада, обаче все пак ще трябва да чуем и господин Коферати, нашия докладчик. Да се надявам, че ще мога да ви позгрея с думите си, казва докладчикът. Вече имахме възможност в комисията да обсъдим директивата имахме възможности по време на изслушване да се занимаем с нея преди коледа. Днес правим следващата стъпка напред. Можем да разменим мнения възоснова на документа, който ви изпратих и той съдържа предложение за изменение и допълнение на първоначалната версия. Ако ми позволите просто да обобщя, ето кои са нещата, на които трябва да обърне внимание. Първо, правото на установяване самоличността на акционерите и въпроса за преноса на информация за нуждите на гласуването. Следващата част се свързва с прозрачността. Управителите и упълномощените съветници И накрая е, възможността физически лица да е, извършат проверки по отделни трансакции. Сега просто трябва да приключим най-сетне работата по тази директива, за да може тя да се впише в е, общата нормативна уредба. Една изчерпателна уредба, бих казал, на управлението на стопанската дейност. И тук става въпрос за понятие като социална отговорност, за неща, за които Жак Делор говори още през 1994 година. Наред с акционерите, разбира се, трябва да привлечем и други заинтересовани лица, т.е. потребителите, гражданите. Сега някои детайли, ако ми позволите, по главите. Защита на личните данни. Доста промени предлагам, така че обработката на личните данни да става в съответствие с националното законодателство и с директивата 9546 ЕО. А, тя в значителна степен, доколкото е възможно, ограничава преноса на лични данни е, за осъществяване на правото на личен живот. Сега, имайки предвид, че, че отношенията са презгранични, е, трябва да се гарантира упражняването на правата на акционерите на глас и е, по тази причина засилвам съответните формулировки за информационното обезпечаване на акционерите, е, особено по искане на посредници И а, таксите, които събират такива посредници, обаче трябва да бъдат а, прозрачни и недискриминационни. Що се отнася до дългосрочното дялово участие, държавите членки би следвало да въведат а, гъвкави механизми за насърчаване на дългосрочното дялово участие, тъй като накрая една от целите на директивата е да, да насърчи дългосрочното инвестиционно поведение на дружествата е, за сметка на спекулативния, бихме казали, късоглед, краткосрочен подход. Понататък прозрачност на институционалните инвеститори, управители на активи и упълномощените съветници. Важно е да се запазят и засилят действащите разпоредби по предложението на комисията, особено що се отнася до институционалните инвеститори. трябва да се направи така, че институционалните инвеститори и управители на активи и упълномощените съветници да разработват политика за ангажираност и да се придържат към кодекс на поведение. Политика по отношение възнагражденията на директорите. Необходима една устойчива политика, тя е от ключово значение, за да се гарантира правилното управление на търговската дейност с оглед на дългосрочната конкурентоспособност и устойчивост. което следва, че е, е, трябва да се възползваме от политиката на доходите. Също така е важно Е, директорите да приемат е, е, необходимите мерки за проверка. Въвел съм съответните промени, така че политиката на доходите в търговските дружества да бъде максимално прозрачна. Една възможност е служителите да имат правото на мнение по политиката на доходите. Не може въпросът да се решава единствено от акционерите. И, и, и решението на акционерите трябва да подлежат на някакъв контрол и най-вече от страна на колективите, на, на служителите и работниците. Възнагражденията на директорите могат да включват а, акционерни опции, някакво дялово участие, но, но така, че отново да се насърчава дългосрочното отстояване на интересите на дружеството. И отново, имайки предвид, че прозрачността е, би следвало да е в интерес на дългосрочната конкурентоспособност на е, предприятието. По-нататък е, трябва да примирим по някакъв начин различните системи на корпоративно управление, които действат. и бъдат обхванати всички хипотези, които могат да възникват в рамките на Европейския съюз, без да причиняваме вреда или да се влиза в противоречие. Не би следвало акционерите да получават неограничени, прекомерни правомощия. В този контекст възникват някои щекотливи въпроси. Наистина, както пролича по-рано по време на проведените до сега разисквания. И аз се надявам, че ще постигнем решения конструктивни с колегите в Сянка, с всички от вас, които възнамерявате да внесете изменения и допълнения. И така на краищата решението трябва да бъде балансирано и ефикасно. И е, най-сетне относно важната задача, която има да решава тази директива, И по тази причина е необходимо да отстояваме прерогативите на парламент. Тоест, предвид важността на директивата, ние трябва да имаме своята дума по линия на актовете по делегация, ние трябва да, да кажем своята дума по отношение на едно управление на дружествената собственост, отговарящо на изискванията на днешния момент и на дългосрочното бъдеще. Е, и що се отнася до, до графиките, е, е, до графиците, извинете, е, някои докладчици в Сянка поискаха това. Вероятно ще можем е, да е, продължим срока за внасене на изменения и допълнения до 5 февруари. Не кой знае колко. По-дълъг от досегашния, но се надявам да свърши работа. Ето така. Имаме още няколко дена да свършим една по-добра работа. И, и няма да, да, да закъснем. Кой знае колко много, значи 5 февруари за измененията и допълненията. Някъде до 23-24 разглеждане на измененията и допълненията, гласуване в комисия към края на месец март. Да, това е. Благодаря ви. Благодаря и да ви напомня, че малко ни притиска времето. Изоставаме, а в 11.30 предстои да посрещнем латвийския министр на правосъдието. Така че да се позгреем, ако искате, пък и в залата не е особено топло с една по-оживена, съсредоточена дискусия. Сега ще дам думата на госпожа Яна Сикора Витнева, представителка на комисията. Благодаря. Благодарим на господин Коферати за отличния му доклад по предложението на комисията. Крайно сме благодарни на докладчика за подкрепата, която оказва за важната инициатива на комисията, предназначена да се стимулира дългосрочната ангажираност на акционерите, е, едно по-устойчиво управление на акционерната собственост. Много идеи съдържа доклада, които са полезни, които допълват уместно предложението на комисията. Е, вероятно следва да уточним, че понякога разговорите в самата комисия са нелеки, възникват е, наистина трудни въпроси и оттам нататък съвета пък е, склонността е да се търси един по-нисък, ако не и най-низкият общ знаменател. От тази гледна точка е важно, според мен, Европейският парламент да бъде все така амбициозен и все пак гъвкав за да се постигне политическо споразумение. Два момента в това отношение заслужават внимание. Доклада съдържа някои идеи за по-голямото участие на работници и служители и други заинтересовани страни – ние, Европейската комисия, не бихме искали разговорите в парламента да се съсредоточават прекомерно върху този въпрос за участието на работците и служителите. Знаете, това е щекотлив, така деликатен въпрос, към който държавите членки се отнасят твърде чувствително предвид различните си национални традиции. Опитът до сега в работата по други нормативни актове е красноречиво свидетелство. Въпросът е важен, разбира се, той възниква в различни контексти, е, не само този, а и в други случаи, свързани с дружественото право. Е, така че тази дискусия за участието на работците и служителите е, заслужава да бъде проведена широко, обхващайки цялото нормативно поле. Та, та, конкретно по тази директива не би трябвало да се съсредоточавате прекомерно върху този въпрос. Що се отнася до другото предложение за допълнителни механизми за стимулиране на дълготрайното акционерно участие, да, това е много полезно. Важно е да се търсят такива стимули, но също така е важно всеки от тези стимули да бъде огледан внимателно, тъй като някои от тях могат да породят неочаквани последици. Например, двойното право на гласуване – Прилага се вече то в някои държави членки и е обект на критика. Е, добре е да се мисли в тази посока, но предпазливо. Е, и вероятно някои е, механизми биха били по-ефикасни. Например, в сравнение с двойното право на гласуване да се предвидят допълнителни акционерни емисии за лоялност Край на тази година, впрочем, комисията ще излезе с доклад за по-нататъчното стимулиране на дългосрочното инвестиционно поведение. Ще започнем с, опит, с допитване до обществеността някъде тази пролет и до края на годината комисията ще излезе с, надявам се, задълбочен доклад по този въпрос. Така в обобщение, е, запознати сме и е, е, с работата на Комисията по економическа политика на Европейския парламент. Отнасяме се по-скоро предпазливо към някои от техните изменения. Очакваме да се запознаем с вашите изменения и сме готови да съдействаме, оставайки на ваше разположение. И отново с благодарност към вас, господин докладчик. Благодаря. Госпожа Викстрам има думата. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че мога отново да видя някои стари и нови приятели. Като докладчик на ОДЕ по това досие, първо нека благодаря на вашия докладчик и му благодаря не само за усилията, а и за резултата, защото трябва да кажа, че той е много интересен. Опитах се да навляза в темата, но преди да взема решение, трябва да разговарям с повече заинтересовани групи. Намеренията на комисията несъмнено са добри. Хубаво е да се насърчи дългосрочното участие на акционерите в компаниите, да се помисли за стимулите. Въпросът е не какви са целите, дали те се постигат. Освен това, предложението може да бъде съществено подобрено. Ако трябва да гласувам предложението на комисията така както ни е предложено, обаче за жалост бих препоръчала на моята група да го отхвърли. Като казвам това, нека добавя, че заедно трябва да намерим по-доброто решение и да подобрим това, което ни е представила комисията. Нямам никакво съмнение, че ако се потрудим, в крайна сметка ще стигнем до вариант, който да е приемлив. Но ще е необходима преработка. Никак не съм убедена, че това, което ще подобри конкурентоспособността на европейските дружества е свръхпрескриптивност. Всъщност ми се струва, че ние вече твърде сме ги натоварили. Не съм убедена, че акционерите ще участват по-активно, ако насърчим дружествата да променят някои от своите насоки. Напротив, опасността е да се постигне точно обратното и отново да затънем в бюрокрация. Европейските дружества, както казах, и без друго са много натоварени – би трябвало акционерите да участват дългосрочно, защото го искат, а не защото им се налага някаква политика. Всички знаят, че аз съм убеден федералист, че винаги търся паневропейските решения. Струва ми се обаче, че Обикновено бизнеса има нужда от една, а не 20 различни европейски норми. Не разбирам конкретно и доста от предложенията в този законодателен пакет, например възнаграждението на директорите. Струва ми се, че би трябвало акционерите по право да могат да го определят, но защо ние трябва да налагаме тази толкова подробна разпоредба как да се извърши това? Какво постигаме? Разбира се, популистите е, винаги могат да привлекат още някой друг глас, като говорят колко се плаща на директорите, но не мисля, че някакви незначителни промени в заплащането на директорите ще променят конкурентоспособността на европейската економика в световен мащаб. Разбира се, че не. По-важен е въпроса за стратегическите решения, които вземат дружествата и, и за това доколко им оставаме време е, да си вършат работата, вместо да изпълняват всички възможни задължения, които са им наложени от амбициозни бюрократи и политици в Европа. По-скоро би трябвало да насочим вниманието на акционерите към много по-важни въпроси от този с заплатата на директорите. Въпросът за идентифицирането на акционерите може би си струва да бъде разработен на европейско ниво. Тук има добавена стойност. По сделките са свързани лица – ще кажа, че предложението на комисията отново е твърде прескриптивно. Нямам никакво съмнение, че тук целта е да се защитат миноритарните акционери, но възниква опасността европейските дружества да бъдат непропорционално натоварени, което е риск за економиката и всъщност не води до растеж. Иска ми се, колеги, да мога да бъда малко по-оптимистична, но най-малкото мога да ви обещая, че ще работя конструктивно, за да стигнем до нови предложения. Господин Коферати, честно казано, никак не ви завиждам, че сте докладчик по толкова сложна тема – но съм убедена, че ще можем да работим заедно и в крайна сметка ще стигнем до предложение, което отразява различните ни гледища и ще бъде подкрепено от мнозинството в парламента. Благодаря ви за вниманието, ще работим заедно. Благодаря. Петима са се записали за изказване, но имаме само 10 минути. Госпожа Ниблър. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на докладчика за представения от него доклад и че ни дава възможност да го обсъдим. Съвсем накратко ще се изкажа. От гледна точка на моята страна ще очертая проблемите и проблемите, които аз лично виждам в този доклад и в предложението на комисията. В Германия има над 900 листвани е, дружества. Част от тях е, са малки или средни предприятия. Те имат един или двама членове на управителните си съвети. В много държави членки също е така, че малки и средни предприятия, или по-скоро средно големите предприятия, съставляват голяма част от дружествата листвани на борсата. Говорим за премахване на бюрокрацията и облегчаване на малките и средни предприятия, но трябва да кажем, че по-голямата прозрачност означава от друга страна и по-голяма бюрокрация, по-голям административен товар за малките и средни предприятия. Оставам с впечатлението, че както и в доклада, така и в предложението се говори за повече бюрокрация, отколкото за нейното намаляване. Относно предложението на комисията, в, не виждам нещо да е отразено това, което е важно. В Германия е, има друга система, не само правителен съвет и акционери, но имаме и надзорен съвет. Това също е орган, е, който е, е включен в взимането на решенията в дружеството. Тези три е, органа, управителен съвет, е, акционерно събрание и надзорен съвет си поделят ролите, но в предложението на комисията и в доклада на, на господин Коферати ролите са абсолютно разбъркани. Не се отразява опита, който е събран през последните десетилетия, трябва да се разграничава между една моно и дуална система, каква, каквато имаме ние в Германия. Това става ясно и когато се говори за възнагражденията на членовете на управителния съвет. Член 9 трябва да бъде преразгледан обстойно. При нас възнаграждението на ам, управителния съвет а, се определя ам, от друг орган, не от акционерното събрание, защото трябва сега нещата да се променят. Трябва да си поставим въпроса как ще функционират нещата на практика. Ако за определени а, сделки а, трябва да се променят правилата, това ще коства повече време, повече разходи. М аз съм критично настроена, както и колегата Викстрям. Що се отнася до това предложение, господин Коферати, не ви завиждам. Ще бъде трудно и тук в нашата комисия да стигнем до ам, едно решение, да се обединим около една позиция. Благодаря ви. Фос. Господин Фос. dank, auch ich... Благодаря. Аз Разбирам намеренията, включени в този доклад, но не съм убеден, че това е правилният начин, правилното решение. Бих казал, че и а, а, това законодателство е включено в списъка с заличаването на актовете в програмата на комисията. Има различни точки. Въпросът свързан с, с фирмената тайна, дали предприятието ще е по-бързо и по-ефективно, ако има общо събрание, дали това ще е по-добре, но това пък ще струва повече пари. да речем в определени случаи решенията да се взимат от общото събрание, от главното събрание. на практика Ня, отделните акционери въобще не се интересуват от отделните решения, те гласуват доверие на управителния съвет. Относно дуалната система, тя беше спомената, трябва да се вземе да се вземат предвид особеностите в отделните държави членки, които са свързани с дългогодишни традиции. Относно делегираните правни актове, да, те да са свързани с по-интензивни разпоредби. В член 3 от А до С или от А до Д трябва да видим точно задължението за предоставяне на информация. Няма никакво разграничаване между това кой притежава акцията, кой е носителят на акцията и кой отговаря за разходите. Трябва по-ясно да бъдат посочени отделните елементи. Съвсем накратко ще кажа още нещо относно поемането на разходите, да се разясни въпроса за отговорността. Трябва конкретно да се подходи по този въпрос, защото при спорове трябва ясно да се знае кой е отговорен за съответната информация и как се подхожда, когато говорим за многонационални дружества и ако има езиков проблем, когато трябва да се провеждат разговори с акционерите. Това са проблеми, които за това кратко време няма как да бъдат разгледани, да бъдат обсъдени разумно, за да се намери разумно решение. Аз съм скептично настроен към тази директива. Благодаря ви. Thank you, uh, Mr. Zviefka. Благодаря, господин Звиевка. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в Сянка. Колегата Токи от НП обаче не присъства днес и ме помоли да предам неговите коментари. Повечето от това, което той искаше да ви кажа, вече беше посочено – от Сесилия, например, няма защо да го повтарям, след като няма много време. Нека очертая подхода ни към предложението на комисията и доклада. Благодаря много на господин Коферати, но ние сме твърде критични. Мисля, че това предложение трудно може да бъде изпълнено с цел по-добро функциониране на дружествата. Как чрез допълнителни бюрократични изисквания можем да подобрим работата на бизнеса? Струва ми се, че идеите тук са наистина особено неудачни – Разбира се, че дългосрочната ангажираност на акционерите е нещо хубаво, но в тази директива има объркване на акционерите, със служителите, има приложения за правото на глас, възнаграждението на директорите, дали са изпълнителни директори, дали не, всичко е объркано – по-скоро трябва да има доклад за политиката на ангажираност на акционерите. Това е нещо много полезно, но не бива да се добавят нови задължения за предприятията. Стана дума и за двойната система при надзора на много дружества – в моята страна има нещо подобно. Имаме орган с много важна задача. Акционерите му възлагат съответния мандат. И съответно може да се каже, еди какво си не ми харесва, това трябва да се промени, а за възнаграждението мисля, че дружеството трябва да си реши. Ние забравяме, че това са частни дружества на свободния пазар на Европейския съюз. Те трябва да може да се възползват именно от тази свобода. Би трябвало да се разчита най-вече на пазара – а не да се опитваме да налагаме на всички един и същ кълъп. И вместо да помагаме на предприятията, да слагаме прът в колелата. Направихме много коментари, представили сме много изменения. Надяваме се в крайна сметка проекта да е приемлив, ако не, няма да го подкрепим. Благодаря, господин Дюрон. Благодаря, господин председател. Много накратко, наистина, вие ни помолихте да бъдем кратки. Аз не съм критично настроен към доклада на господин Коферати. Искам да му благодаря и да го поздравя, защото той се е опитал да стигне до някакво решение. Самият дебат, който водим днес, показва, че директивата е абсолютно необходима, защото индустрията и стопанската дейност в Европа са изложени на финансовия риск на краткосрочността. На нас ни трябва средносрочна и дългосрочна визия – Също време, но трябва да се насочим към тези, които наистина развиват дружеството и да търсим ангажираност за 2-3 години. След това преглед да се види как се разпределя капитала, дали трябва да има нов баланс – това ми се струва едно от условията за оцеляване на европейската економика и внасенето на повече динамика в индустрията. Не бива да се налага бюрокрация, разбира се, всичко трябва да отговаря на нуждите на дружествата, да не говорим, че бюрокрацията отговаря само на исканията на популистите. Хубаво е да има и повече прозрачност, да се знае какви са заплатите на тези, които работят в дружеството, как се инвестира. Необходимо е изобщо да знаем кои са инвеститорите в днешна Европа. Съгласен съм, с това, което беше казано. И накрая, когато говорим за бюрокрация, ето чувам, че тук се говори за прътове в колелата, но е необходимо също така от финансовите инвеститори да се иска по-голяма отчетност, защото иначе обикновено има повече отчитане към самите финансови инвеститори, отколкото обратното – за това, като говорим за бюрокрация, имайте предвид, че не е законодателя, който е виновен, а финансистите. И накрая, като говорим за бюрокрация, имайте предвид, че се говори непрекъснато за фискалното оптимизиране – но не знам доколко са оправдани такива усилия. Много работа предстои. Аз бих искал, като говорим за дългосрочно участие, да търсим наистина по-голяма прозрачност, точно за да се избегне популизма. Ще предложим и изменение в този смисъл би трябвало да знаем какви са инвеститорите и във всяка страна да се знае колко хора са назначени, какво им се плаща. В крайна сметка това не изисква кой знае какви усилия, но така акционерите ще знаят колко се плаща, какви са ползите и каква е печалбата в крайна сметка, доколко има сметка от данъците. Не може да се търси рентабилно само, на краткос... само в краткосрочен план. Трудно е да се инвестира в Европа и за това трябва да положим усилия. Outside, so... yes, Госпожа Отала, ще се опитам да бъда конкретна, Интересуваме определението на сделки с свързани лица, член 9c. Моделът, който ни се предлага, ме тревожи, защото така както са определени тези сделки, те включват и някои съвсем обичайни сделки – нещо, което много може да натовари дружествата и този твар ще е непропорционален. Може да имаме дружества или групи от дружества с голям брой акционери, като сделките им лесно да попаднат в категорията над 1%. Ако това трябва да се оповести публично и има независима трета страна, то дружеството се оказва в една невъзможна ситуация. Възможно е да има стотици и хиляди такива обичайни сделки – затова, моля ви, не дейте да затруднявате обичайната стопанска дейност. Благодаря, господин Коферати. Мисията невъзможна очевидно, но все пак няколко заключителни думи. Благодаря, наистина ще бъда много кратък. Благодаря на всички изказали се колеги. Благодаря за предложенията. Благодаря и за мненията. Ще имаме възможност да говорим за измененията. Не е лесна тази задача, наистина, но нека напомня на колегите няколко неща. Първо, конкурентоспособността. Според мен регулирания пазар е ефикасен пазар. Хубаво е да има норми, защото там, където ги няма, се стига до нелоялна конкуренция между компаниите, а Европа трябва да е по-конкурентоспособна. На второ място прозрачността – Хората трябва да знаят какво се случва. Необходимо е да се предоставят стимули и да се търси не само краткосрочната печалба, а изобщо да има много по-положителен подход и дружествата да инвестират дългосрочно. Благодаря. Очаквам измененията ви. 5 февруари е крайният срок. На 23-24 февруари ще ги обсъдим и се надявам да ги гласуваме в комисия към края на месец март. Благодаря. Дами и господа, ще трябва да променим сутрешната си програма останалата част от нея ще бъде прехвърлена към следобеда. Когато изчерпим следобедната си програма, ще се върнем на сутрешната. Знаете, че следобедната ни програма ще бъде по-кратка, защото 34-та точка – ще бъде отложена, тъй като докладчика господин Карим се разболя. А сега нека кажем добре дошъл на негово превъзходителство министър Расначс.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 Уважаеми дами и господа, нека да продължим с точка 29 от нашия дневен ред. Приветствам с добре дошъл министъра на правосъдието в Латвия, господин Раснач. Ваше превъзходителство, добре дошъл сред нас. Трябва много топло да ви приветстваме с добре дошъл, защото в нашата зала е студено и очакваме с нетърпение какво имате да ни кажете. Да ни кажете какви са вашите намерения по време на латвийското председателство. Thank you. Dear chairman, благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожа, господа и госпожи депутати, дами и господа. За мен е, е чест да съм днес сред вас тук, за да представя приоритетите на латвийското председателство в областта на правосъдието. Още по-голямо удоволствие за мен е да представя тези приоритети народния ми латвийски език. Jāatzīst, ka prezidentūras laiks būs liels izaicinājums. Председателството ще е голямо предизвикателство за Латвия. Не само защото това ще е първият път, в който ние ще изпълняваме тази функция, а и защото Европейския съюз в момента е изправен пред големи предизвикателства, свързани с правосъдието и сигурността. Областите, свързани с сигурността и правосъдието, са много важни, особено след терористичните атаки във Франция. Искам да започна като изразя моята съпричастност към народа на Франция. за случилото се в Франция и трагичните събития. Латвийското правосъдие силно осъжа такива актове на радикализъм. Трябва да намерим паневропейско решение за справяне с тероризма. Следващата седмица планираме в Рига организирането на дискусия на министерско ниво за общите мерки за справяне с тероризма в областта на правосъдието. Европейския съюз трябва да предприеме сериозни а, мерки и да се възползва от наличните възможности, за да си сътрудничи по-ефективно, за да предотвратява и разследва такъв тип престъпления. Латвийското председателство ще се заеме с този важен въпрос и ще го включи в своята програма. Подчертаваме, че в момента е много важно да се работи по въпросите за превенцията и противодействието на тероризма. Европейския съюз трябва да е в състояние да намери не най-само ефективните инструменти да се справя с тероризма, но и да ам, гарантира равновесие при намирането на общите решения, така че те да зачитат европейските ценности, свързани с достоинството на всеки един човек и за правото на свобода. Европейския съюз трябва да е конкурентоспособен на световно ниво. В областта на правосъдието ние ще дадем нашия принос, за да засилим конкурентоспособността на правосъдието. Като министр на правосъдието аз отговарям за областта на правосъдието и правосъдието Съдието ще даде своя принос за засилване на конкурентоспособността в Европейския съюз. Мерките, свързани с правосъдието, са свързани с економическия растеж, с развитието и а, подсилването на вътрешния пазар. Искам да подчертая, че а, в нашето сътрудничество с а, комисията Юри по въпросите за правомощията ще е, се ръководим по насоките приети от съвета през 2014 година. Е, трябва да се създаде област без граница в Европейския съюз, област на правосъдието. Взаимното доверие в нашите правосъдни системи е много важно и гарантирането на економическия растеж също е важно в тази връзка. една стабилна среда от правна економическа гледна точка е важна за просперитета на гражданите в Европейския съюз. Най-добрият резултат може да бъде постигнат а, чрез ясното сътрудничество между съвета по правосъдие вътрешен ред и комисията Юри. През следващите 6 месеца ще обърнем сериозно внимание на е, следните 4 приоритета. На първо място е, финализиране на реформата за търговската марка. На второ място отбелязване на напредък по отношение на премахването на изискванията за легализацията на документи, на трето място финализиране на регламента за исковете с малък материален интерес, на четвърто място изпълнението на реформата за общия съд на Съда на Европейския съюз. Три а, сесии с тристранни разговори са предвидени. Ам, за да се постигне всичко това, е Необходимо и вашето сътрудничество. Ние искаме да се посветим и на технически те въпроси. Има някои проблеми, които трябва да бъдат разрешени по време на тристранните разговори. Искаме да постигнем е, споразумение до пролета. В, та, в този контекст искам да спомена и директивата за търговската тайна. Ние сме готови да обсъдим тази тема с Европейския парламент, веднага когато Европейския парламент има готовност премахването на изискванията за легализирането на документите. Искаме хората да могат да се придвижват свободно. Това е целта. Нашата цел е след дългите дискусии в съвета да бъде постигнат значителен напредък. По този правен акт също искаме да привършим нашите действия, защото този акт ще е от полза за целия Европейския съюз. Има разнопосочни гледни точки, свързани с това, за кои документи трябва да се премахне изискването за легализация. През декември 2004 година съвета по ПВР ам, се обедини около един ам, подход, свързан с премахването на легализацията само за Ита, вейда, документiem. За семейното положение. Бяха предложени други документи, така че да се засили взаимното доверие. Трябва да се използва набраната инерция и да се постигне споразумение в съвета, колкото е възможно по-бързо. Ще направим всичко, което е по силите ни, за да започнем дискусии с Европейския парламент, възможно най-бързо. На трето място регламента за исковете с малък материален интерес. Това е друг аспект, във връзка с който правосъдието може да доведе до по-голям растеж. Съвета по ПВР постигна съгласие по този въпрос по време на заседанието си през декември 2014 година. Ние се надяваме, че ще успеем да постигнем споразумение още по време на латвийското председателство. Ние искаме да си сътрудничим с вас и в тази връзка искаме да споделяме резултатите от дискусиите в работните групи на съвета, да споделяме с вас, разбира се, и заключенията на съвета като цяло. Относно общия съд. По време на латвийското председателство е необходимо да се постигне значителен напредък. Както знаете, общия съд е с недостатъчен капацитет, за да може да разглежда отделните дела в отредения му срок. В момента, в който Съда на Европейския съюз предложи документа с провеждането на реформи, Делото беше висящо а, дълго време, но все пак е постигнат някакъв напредък. Четири години са нужни докато се вземе решение. Понякога а, се замразяват милиони евро, не могат да бъдат използвани за ем, стимулиране на економиката в Европейския съюз средства, които могат да допринесат за създаването на нови работни места. Съвета на Европейския съюз е получил и оплаквания, свързани с понасянето на значителни щети поради неспособност за постановяване на решение в определения срок. В момента в съвета предвиждаме постигането на компромис, който е, е свързан с максималното използване и разпределяне на ресурсите, които са на разположение на Съда на Европейския съюз. Реформата ще бъде проведена на три, е, на три нива до 2019 година. На първо място Първият етап предвижда 12 нови поста за съди. Европейския парламент вече е дал съгласие за това. На второ място, второ, вторият етап, общият съд ще бъде е, обединен е, с е, съда за публичната служба. На следващо място ще бъдат създадени още 9 места за съди. Трябва да кажем, че предложението на председателството предвижда 25% намаление в сравнение с първоначалното предложение от, Европе... от Съда на ЕСА. Общите разходи за тази реформа възлизат на 0,01% от общия бюджет на ЕСА. На последно място искам а, да посоча, че неизпълнението на тази реформа а, ще има сериозни финансови последици за европейския бюджет, ако говорим дългосрочен план. Говорим за бъдещето и за дългосрочното развитие на Европейския съюз и за неговата конкурентоспособност. По време на нашето председателство възнамерява да продължим работата по прилагането на реформата в Общия съд. Европейския парламент ам, ще трябва също да участва за постигнато на споразумението. Успоредно ние ще търсим и съгласието на държавите членки свързано с метода за назначаването на съдиите. Въпросът може да е доста труден, да се окаже доста костелив, но се надяваме да стигнем до решение. Латвийското председателство, разбира се, ще продължи работата си по досиетата, които са започнали по време на предишното председателство директивата за едноличните дружества с ограничена отговорност и други. Ще имат дебати на ниво експерти и на политическо ниво, за да могат да се приложат мерки, които са необходими за придвижването на тези въпроси напред. В същото време ще продължим работата си и по въпроса за авторските права. Министърът на културата отговаря в Латвия за този въпрос – и ще продължим да работим по въпросите и за равенството между половете. Този въпрос е в компетенцията на министър, отговаряш за благоденствието в Латвия. Искам освен това да кажа, че а, латвийското председателство ще работи активно по всички тези предложения. От името на съвета по ПВР искам да изразя моята благодарност за сътрудничеството по регламента за неплатежоспособността. По време на латвийското председателство също се планира действия, след като ам, юристите лингвисти свършат своята работа. Предвиждат се изменения към регламента за неплатежоспособността и това беше важно за междуинституционалното сътрудничество. Показахме, че можем да намираме бързи решения, за да се насърчи междуинституционалното сътрудничество. Накрая искам да кажа, че има приоритети, които си е заложило Латвийското председателство във всички области. Освен това искаме да работим по тясното сътрудничество с страните от източното партньорство. Европейският растеж ще е много по-успешен, ако Имаме съседи, които живеят при демократични условия и ем, се придържа към правилата, свързани с върховенството на закона. Трябва да търсим начин да се справяме с е, проблемите в Европейския съюз и съвместно да можем да намираме бързи решения, да постигаме бързи и ефективни резултати. Работата между съвета и а, комисията Юри е много важна за Европейския съюз, за да може той да се справи с предизвикателствата, свързани с правосъдието и сигурността. Заедно можем да се справим. Благодаря ви. Thank you, Mr. Minister. Благодаря ви, господин министре. Ако ни позволите, членовете на комисията искат да ви зададат няколко въпроса. И ако се съгласите, ние ще комбинираме няколко въпроса и след това да им отговорите заедно. Аз ще задам първия въпрос, качеството си на председател. Дали в рамките на вашето председателство сте готови да започнете преговори по междуинституционалното споразумение, ам, предвиждащо по-добро законотворчество? Сега господин Звевка има думата. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Благодаря, господин председателю. Господин министре, добре дошъл сред нас в комисията Юри. Радваме се, че имаме възможност да проведем дискусия с вас, а и за а искаме да ви пожелаем едно много успешно председателство. Ние искаме то да е успешно и това е наша обща цел. Пет приоритета за петте месеца, които ви остават. Ако има прекалено много задачи, които си поставя човек, може накрая да не стигне до желаните резултати, така че тези пет приоритета са добър брой. Ние наистина високо ценим вашия подход тук в комисията относно доброто сътрудничество между институциите, т.е. между представителите на отделните институции. Нещата много бързо могат да се организират, ясно е какво искат гражданите и предприятията в Европейския съюз. Вие споменахте думата, темата за акта, законодателния акт за неподушоспособността. Постигнахме успех по тази тема още и по време на италянското председателство и сега доклада ще бъде гласуван в пленарна зала. Сега конкретно. Един от най-вашите аспекти на вашето председателство казахте вие, господин министр, че е реформата на съда на Европейския съюз. Бяхме на посещурки, имахме възможност а, да се срещнем с съдиите. И то не е за първи път. Говорихме за нови решения, за нови предложения. Всички сме на едно мнение, че ако съдът изпадна в затруднено положение, това ще разбира се, лошо и за целия Европейски съюз. Трябва да се реформира съда на Европейски съюз, защото ако оставим нещата така, а, ситуация ще се влуши още повече за едно дело ще са нужни 5 години поне и не може така. Ам, ние подкрепяме желанието за реформи. Имате ли предложение за членовете на съвета, ам, за да могат те да разрешат проблема с допълнителните съди? В момента това е най-щекотливия въпрос, който се обсъжда. Благодаря, господин Каваля. Е, мерси, президент. Благодаря, господин председател. Господин министър, много е интересно. 25 години след е, освобождаването на вашата страна, днес е, вие като представител на Латвия да представяте Европа в своята област и не мога да не споделя вашата гордост и удовлетвореност от това. Сега, разбира се, трябва да свършим и работа. Аз ви слушах внимателно. Вашето председателство е по време, когато на изток от Европейския съюз растат геополитическите проблеми. Знаете каква е заплахата. В Европа сигурността е нарушена като започнем от Мадрид преди няколко години, по-късно в Лондон и преди няколко дена в Париж. Въпросът ми следователно е прост. Как ще може да се възползвате в най-добрия смисъл на думата от тези обстоятелства, за да разширите, бих казал, правомощията за по постигане на по-висока ефикасност и е, ефективност на правосъдието в Европа. Тоест, имате ли някакви намерения по отношение на Европейската прокуратура и други е, подобни средства, които да бъдат толкова бързи и ефикасни, колкото бързо и ефикасно действат престъпниците? И по-нататък и една йота е, не сме постигнали напредък все още по отношение на е, зачитането е, на Хартата за основните права и свободи и принципите на справедливото правораздаване в Унгария. Е, какво смятате да направите, имайки предвид, че вие специално скъпо сте платили за неблагополучите във вашата страна? Господин Радев има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Начес, бих искал да ви поздравя за първото в историята на Европейския съюз латвийско председателство. Надявам се да ви поздравим и на края на председателството за добре свършената работа. Моят въпрос съвпада с въпроса на председателя на комисията относно междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество предложението, което е залегнало в работната програма на комисията за 2015 година е необходимо да се случи в най-бързи срокове, за да спомогне за укрепване на взаимодействието между институциите и да доведе до едно по-добро и по-ефикасно законотворчество. Как Вие като председателство смятате да подкрепите тази инициатива на Европейската комисия и да накарате държавите членки в съвета да я приемат за да се подобри по този начин европейската законодателна процедура и да стане тя по-ефикасна и по-прозрачна. Благодаря ви. Благодаря ви, господин министр. Може ли да отговорите на тези четири въпроса и след това ще ви бъдат зададени още четири въпроса, ако сте съгласен, разбира се. Благодаря за зададените въпроси. Относно въпроса за междуинституционалното споразумение, тази тема беше засегната неколкократно и затова ще започна с нея. Ще се опитам да отговоря на въпроса на председателя и на въпроса на господин Радев. Искам да кажа, че председателството има интерес да се постигне по-добро законотворчество. С нетърпение очакваме предложението за по-ефективно и по-добро законотворчество. Но един от показателите за добро и ефективно законотворчество – е фактът, свързан с това, колко активно държавите членки участват на министерско ниво в този процес, свързан с по-доброто законотворчество. Трябва да се стремим към това да гарантираме, че министрите винаги присъстват по време на тези заседания и представляват нашите държави членки на възможно най-високо ниво. Министрите трябва да си сътрудничат по-активно, както с комисията, така и с депутатите, представители на съответните ресорни парламентарни комисии. Това е моята гледна точка и тя ще остане непроменена. Значи, министрите на държавите членки трябва също да оказват сътрудничество и това е много важно. По отношение на Съда на Европейския съюз, искам да благодаря на господин Звевка за неговата работа по регламента за неплатежоспособността. Той почти е накрая на своята работа и аз му завиждам, защото ние те първа започваме с нашата работа. Реформата на Съда на Европейския съюз и процесът свързан с тази реформа. Ние зависим много от сътрудничеството на Европейската комисия. Необходимо е да се намери финансиране за реформата, но се надявам, че наистина ще успеем да разрешим този проблем. Tiesnešu iecelšanas kārtībai им redzot būs. По отношение на назначаването на съдиите и методът, който се използва. Ще са необходими дискусии, защото има различни аспекти, но се надяваме да намерим компромис. Колкото по-интензивно се занимаваме с този въпрос, толкова по-бързо ще намерим и съответните решения. Но, разбира се, ще сме в състояние да представим на парламента едно определено решение. Към господин Кавада искам да се обърна. Благодаря ви за вашите мили думи. Liels gods, liela atbildība. Šo sešus mēnešus strādāt. За нас е чест да председателстваме съвета на Европейския съюз през тези 6 месеца. Относно мерките, свързани с противодействие на тероризма. В рамките на съвета на ПВР планираме на 29 и на 30 януари в Рига да проведем среща и да положим много добри е, основи за по-нататъчната ни работа. Имаме съгласието и на министъра на правосъдието на Франция. Е различни тези съм чул вече. Има различни предложения. Дори такова свързано с създаването на нещо като федерално бюро за разследване в Европейския съюз или нещо такова. Знам, че е, много министри имат конкретни предложения и аз вярвам, че е, неофит неофициалната среща а, на министрите в Рига ще бъде а, важна стъпка напред. Uh, Благодаря, госпожа Хаутала получава думата. Благодаря, господин председател. Господин министър, един въпрос за гражданското право и в частност семейното право. Вчера тук бе комисар Юрова и спомена, че и по време на латвийското председателство ще продължи работата от страна на комисията по някои въпроси за семейното право, в това число предвид обстоятелството, че вече доста държави членки са приели еднополовото съжителство или, или партньорство какво възнамерява да направи латвийското председателство по време на своя мандат в тази област. Вероятно, вие ще споменете и някои други гражданско-правни области, които представят интерес за вас. Thank you very much, uh, Mrs. Guteland. Thank you, Mr. Uh, Minister. I'm... Uh, Душа Гутела, благодаря. Господин министр, аз много се радвам, че имам възможност да се обърна с въпрос към вас. Е, радвам се също така, че вашата страна ще води в продължение на 6 месеца Европейския съюз. Аз съм е, е, се занимавала по време на обучението си по економика с економическия преход на Латвия. И а, много се радвам, че Латвия е пълноправен член и лидер вече на Европейския съюз. Обаче е, имам аз е, един въпрос за Европейското еднолично дружество с ограничена отговорност. И зададох този въпрос и на комисар Юрова вчера. И, и аз съм съгласна с оценката Предложението, което е поставено на масата е, днес, е, може да доведе до своеобразен законодателен туризъм от страна на е, стопанските субекти да си търсят месторегистрация, което им е най-изгодно. Не е положение, до което би трябвало да се стигне, според нас. Да, да, да, да, ще се стимулират различни дружества фантоми, е, дружества почтенски кутии. Това ще породи неблагоприятни последици от данъчен характер, от е, гледна точка на трудовото право. И е, бях окоръжена, когато ви чух да казвате, че възнамерявате да проведете семинар на високо експертно равнище по тази тема. Интересно ми обаче да чуя и лично вие какво мислите. Е, понеже текстът, който е внесен по настояще, наистина може да породи неочаквани, непредвидени проблеми и в частност е, такова едно избирателно е, установяване на търговските дружества в зависимост от това колко ниска е степента на синдикална защита. Благодаря. Господин Андерсон. Благодаря. Господин министър, Желая успех на вашето председателство. И е, особено ми се ще е, е, изкушението да се направи все нещо след тревожните събития в Париж да не доведе до прибързани действия. Но бих искал да ви попитам за Маракешкия договор за облегчаване на е, физическия достъп, е, е, достъпа до физическата среда за лица с увреждания. Вие сте под... Ние сме подписали и, и, и с нетърпение очакваме решението на съвета да пристъпи към ратификация на договора от Маракеш. Но както изглежда, съвет съвета е, въпросът може да стигне до на улица. Надявам се, е, вашето председателство да съдейства за продоляването на този проблем. Дали бихте ми вдъхнал увереност? Благодаря, госпожа Герингер. Благодаря. Бих искала да ви поздравя преди всичко, господин министр, за конкретното изказване за, за много добре формулираните приоритети. Това са наистина добри новини, господин министр. Добре е, е проектите да са осъществими. Наистина. Сред вашите приоритети е и въпросът, по който аз работя и, и ви уверявам, че ще се постарая да постигнем добър компромис. И едно обращение към вас, господин министър. Е, в съвета вие ще председателствате редица важни заседания. Има, има <clears throat> нещо, което ме озадачава. Две са страните, в които хартата за основните права и свободи не се прилага. Сред тях страната, от която съм аз а всички граждани на Европейския съюз следва да се ползват с еднаква степен на правна защита. Така че ви умолявам, ако имате такава възможност, да поставите на дневен ред въпроса и да поискате категорично от всички държави членки да се присъединят към хартата и да я прилагат. Благодаря. И господин Буда последно. Благодаря, господин председател. Господин министр, добре дошъл. Дали имате мнение, господин е, министър, за това доколко е необходимо на европейско равнище да се е, регламентира несъстоятелността на физическите лица? Е, по-настоящем уредбата на несъстоятелността засяга единствено търговските дружества юридическите лица, това е, е несправедливо, тъй като и едно физическо лице може да изпадне в неплатежоспособност, предвид тежките економически обстоятелства в Европа. Знаете, е, ликвените проценти растат и, и физическите лица се оказват е, в невъзможност да обслужват задълженията си. Каква е вашата позиция? Благодаря. Господин министр, имате думата за отговор. Благодаря ви за въпросите, колеги. Пореда на задаването им ще се опитам да отговоря. Господин Хаутало. Да, е, въпросите наистина са деликатни, въпросите, които споменахте. що се отнася до, до презграничния елемент, да кажем, че изчакването е, за сега се дължи на това, че държавите членки желаят да помислят. Латвийското председателство зачита това желание на страните. Възможно е, е по време на Люксембургското председателство през второто полугодие на тази година да бъдат възобновени разисканията в съвет. Ако става дума за забраната на дискриминацията, каквато и да било, по, по каквато и да било причина, то по време на нашия председателски мандат ние напълно ще подкрепяме не дискриминацията. Ние сме категорично против каквато и да било дискриминация във всички държави членки. Но в същото време, когато се говори за гражданското право и за гражданско-правните традиции и особености на всяка от държавите членки, не можем да не се позовем на правомощията на всяка отделна държава членка да определи кои е, съжителства, кои партньорски взаимоотношения между лицата могат да бъдат регистрирани или не. И е, няколко решения, постановени от Съда за правата на човека, потвърждават прерогативата на държавите членки по тези въпроси. И по-нататък, що се отнася до гражданското право, Конвенцията за отвличането на деца представя сложни проблеми. Ние ще се постараем да постигнем, доколкото е възможно, съгласие между държавите членки. За 28 януари е планирана поредната среща на експертите. И разбира се, е, дело 1.13 пред Европейския съд е, поражда междувременно някои допълнителни въпроси е, и за, за прилагането на конвенцията. Следващия въпрос. Госпожа Гутланд за едноличните дружества, европейските еднолични дружества с ограничена отговорност. Италианското председателство постигна значителен напредък по време на своя мандат и Латвия ще се опита да доведе до край е, дискусията в съвета, за да получи мандат за преговори с Европейския парламент. Що се отнася до седалищата на, на такива дружества, разбира се, това е един от важните аспекти на текста и ние ще търсим компромис по него. Господин Андерсен по-нататък попитахте за Маракешкото споразумение или договор от Маракеш. Латвийското председателство подкрепят целите на този договор за облегчаване на достъпа до материалната среда, особено на лицата с увредено зрение, за да могат те пълноценно да участват в културния живот. И ние <clears throat> ще работим за ратифицирането на договора от Европейския съюз. При първа, при първа възможност. въпроса на господин Герингер, да, на госпожа Герингер. Всъщност, ние знаем, че ратификацията на хартата е политически щекотлив въпрос. <laughs> Единственото, което мога да кажа на този етап е да изразя надеждата си, че всички държави членки ще я ратифицират. Уважаемият депутат Буда зададе въпрос за несъстоятелността на физически лица. Да, въпросът е актуален във всички държави членки, мисля. И това е особено важно с оглед на срива на пазара на недвижими имоти практически във всички държави членки, така че цяло едно поколение в редица държави членки носят на плещите си непосилното бреме на ипотечния дълг. В много държави членки се търсят е, решения и се диференцират е, лицата, особено когато задължението на едно физическо лице не превишава 100 000 евро. Ам, трябва обаче да отчитаме интересите на кредиторите и това, че е, банковото лоби е твърде силно. За един нов регламент, да, разбира се, той би облегчил нещата. Благодаря. Господин министр, с това изчерпахме въпросите от страна на колегите депутати. Благодаря ви сърдечно за това, че днес споделите с нас приоритетите на латвийското председателство. Както сте могли да се уверите, предполагам, нашата комисия е готова да <coughs> взаимодейства с председателството на съвета. И наистина, както се каза, се надяваме и на края на вашия председателски мандат да можем да ви поздравим е, за е, успехите постигнати заедно от всички нас. Благодаря. Uh, uh members, more... Уважаеми колеги, имам още нещо да кажа. по 27-ма точка от дневния ред за търговско-инвестиционното споразумение с САЩ. Тази точка ще трябва да отложим за следващото заседание, тъй като докладчикът господин Фос не може да е, присъства след обед. Благодаря ви за проявеното разбиране. И приятен обяд!